Morning, ladies and gentlemen. Hey. дами и господа. Вече е 9.05. Закъсняваме. Започваме. Приемаме дневния ред. Преди да приемем дневния ред, бих искал да ви уведомя, че днес ще има втора тристарна среща по отношение на търговските преференции за Пакистан. Ако се стигне до споразумение, трябва да помислим да го включим за гласуване утре. Възражения няма. Пета точка представяне на услугите. на Тя ще бъде отложена. Протоколът е раздаден. Има ли забележки? Трета точка, съобщение на председателя. Бих искал да ви уведомя, че заседанието се предава по интернет, с изключение на закритото заседание. А, така че внимавайте кое копче натискате. Дясното, ако сте тук. Онези, които имат въпроси, могат да ги отправят към секретарята. Заседанието утре ще бъде в e е 5 б W1, което е на петият етаж. Така че вземете си документите за утре. Регламента за общата сесия в момента се преглежда съгласно а, правило 216 и а, тъй като промените в текста са чисто редакционни, няма смисъл да бъдат обсъждани тук. А, ще бъде внесено на пленарно заседание през септември. А сега имам удоволствието да кажа добре дошли на двама нови члена – но те като че ли още не са тук. Госпожа Нора Бера, която замества господин Абад и господин Хенри Уедър, който замества господин Ариф. И така, четвърта точка от дневния ред е, етап на развитието на текущите тристранни преговори за рамковата, рамковия регламент за многогодишната финансова рамка. Мартин, имаш думата. Колеги, Да. Съвсем накратко искам да, да ви информирам за хода на разговорите на тристранните преговори по многогодишнито, по проекто регламента за макрофинансова помощ за трети страни. Имахме две заседания на тристранният, на тристранният форум под датско председателство. Аз бих искал на първо място да благодаря на датското председателство за тяхната изключително конструктивна подкреп, помощ и сътрудничество за, по време на, на тези две заседания. първото заседание се състоя на 4 юни и включваше съвсем свободна и искрена обмяна на мнения между трите институции по основните принципи и основните позиции, които всяка институция защитава. Ние представихме принципната позиция на, Европ... на Европейския парламент, която беше изразена в нашата, нашата, нашата резолюция, която беше приета. След, след това следващото заседание беше на 28 юни, което беше доста по-обширно като обхват и като, като обхват на разискваните въпроси. В него бяха представени така позициите член по член на проекто а, имаше основа доста оживени дебати. Разбира се, остава още доста работа да се свърши, защото все още не бяха засегнати по-голямата част от най-противоречивите аспекти на, на доклада. Предстои това да се случи на следващите заседания. Следващото заседание плануваме да, да се проведе през месец септември вече под кипърско председателство на, на Европейския съюз и очаквам наистина през следващите заседания ние да успеем да достигнем до един взаимно приемлив компромис и споразумение по тези е, противоречиви разпоредби на проекторегламента. Разбира се, ние като Европейски парламент имаме доста ясна и категорична позиция по тези въпроси и очакваме да убедим нашите е, колеги от останалите две институции. Благодаря. Каква изненада? Thank you, Metin. Anyone wish to comment from the... Благодаря, Метин. Има ли забележки? Изказвания във връзка с е, този, тази тема? изглежда, че няма. В такъв случай за автономните търговски преференции, които споменах вече в моето встъпително слово. Първият триалог е проведен на 14 юни. Очакваме да получим ревизираните предложения на председателството. Председателят ще бъде на този триалог и ако нямате нещо против, ще говори по-късно за пред... по въпросите, които са обсъждани там. Казах вече, ако се стигне до решение, предлагам да гласуваме утре. По принцип съвета прие предложението, но ние очакваме да се движим по нормалния процедурен ред. Както казах, пета точка се отлага. Минаваме към шеста точка. Междинен доклад за целите на получаване на положителен резултат по време на многогодишната финансова рамка. Аз би трябвало да докладвам по тази точка от дневния ред, но нямам никакви бележки. Никой не ми е дал нищо по този въпрос. Има ли някой, който иска да говори? Кемал, Саид Кемал не е тук. Има ли някой, който иска да се изкаже по този въпрос? А, кои са докладчиците в сянка? В такъв случай В такъв случай предлагам следното. Да изслушаме представителят на комисията и ако някой иска след това да вземе думата, ще му я дам. Е, това ще бъде така първоначална, е, първоначална размяна на мнение по този въпрос. Комисията. Господин Дюпонте. Е, извинявайте, господин председател, нашите колеги са на път за тук, но още не са дошли. В такъв случай, когато дойдат представителите на комисията, ще им дадем думата и в такъв случай минаваме на точка седма от дневния ред. Проблема е, че като почнем на време, няма ги хората. Процедури за прилагане на споразумение за стабилизиране и асоцииране между европейските общности, от една страна и Република Сърба. Благодаря, господин председател. Току-що влизам. Имам възможност да представя някои от проблемите. Става дума за споразумението за стабилизиране и асоцииране с Сърбия, а също така и временното споразумение беше подписано на 29 април 2008 година, не е влезло в сила, защото трябва да бъде ратифицирано от страните членки. Има междинно споразумение за търговската част от споразумението за асоцииране. И комисията предлага а, а, този регламент за междинното, за временното споразумение, както и с други страни от Западните Балкани, Харватия, Босна, Херцеговина и така нататък. Става дума за комитологични въпроси в регламента за прилагане. Прилагаме Омнибус 1 и Европейския парламент вече е приел няколко изменения в и първата си позиция по Омнибус 1, прията през март тази година за да продължим по същият начин и да има последователност на комитологичните разпоредби. Предлагам същите изменения да бъдат внесени в моя доклад, който вече е прият по Омнибус 1. Те се отнасят главно за прилагането на консултативни процедури при спешни случаи и по-лесното използване, улесняването на използването на писмената процедура. Няколко думи за общият контекст. Е, господин председател, колеги, това споразумение за стабилизиране и асоцииране трябва да създаде зона за свободна търговия между Европейския съюз и цялият район на Западните Балкани. През февруари 2010 година имах, влезе в сила временното споразумение между Сърбия и Европейския съюз но без регламент за прилагането му то не може да се прилага. Сърбия все още използва автономните търговски преференции, дадени от Европейския съюз, до влизане в сила на регламента за прилагане, за разпоредите за прилагане. Ние, разбира се, имаме интерес колкото може по-бързо да влезе в сила този законодателен акт. Разбира се, той зависи от резултатите от търговският омнибус 1, а преговорите по него още не са започнали поради сложността на привеждането в съответствие. Съветът все още не се е съгласил и споразумел по мандатът за преговори. Следователно, аз призовавам новото председателство да засили усилията си е, да направи повече, за да се деблокира е, проблема с комитологията. Вече са минали две и половина години от влизане в сила на Лисабонския договор и мисля вече е крайно време да се преведат в съответствие съответните разпоредби на търговското законодателство с текстовете на договора. Позицията на нашата комисия беше заявявана няколко пъти в предишни разговори и надявам се, че имам вашата подкрепа. Благодаря, господин председател. Благодаря, Джулс. Господин Суста. Благодаря, благодаря, господин председател. Аз замесвам колегата Копа, който е докладчик сянка за нашата група по този въпрос. Съгласен съм, че това споразумение за стабилизиране и асоцииране е много важно. Очевидно е, че трябва да приключим процеса на присъединяване на страните от Западните Балкани в срок. По този начин ще се укрепят нашите търговски отношения и както колегата Копа подчерта, този процес е крайно време е да бъде завършен. Както беше споменато, има проблеми свързани с забавяне на одобряването на новият регламент. Така че с нашата подкрепа за измененията, които са приложени от докладчика уместни изменения, ще се опитаме да постигнем компромис. който, надяваме се, ще бъде подкрепен от мнозинството а, членове. Благодаря. Либералите, имате ли да кажете нещо? А, Франсис Келър. Благодаря. Съвсем накратко ще кажа, че зелените изцяло подкрепят вашия подход. Трябва да използваме всички възможности да защитим нашата позиция, без да отстъпваме. Ще подкрепим вашия доклад. Комисията, имате ли да кажете нещо? Благодаря, господин председател. На този етап комисията няма забележки, е, нямаме какво да кажем. Благодаря. Адилус, заключителни думи. Господин председател, нищо няма какво да кажа, освен да благодаря е, за всичко, което беше казано. Ще вървим от тук нататък. Срокът за изменение е 20 юли. Сега се връщам към докладът на Камал, тъй като вече имаме представител на комисията. Дюпонте. Благодаря, господин председател. Един общ коментар искаме да направим между връзка, за връзката между необходимостта от а, необходими ресурси за Генерална дирекция Трейд и вътрешните а, ресурси на Европейския съюз. Знаете, че между 7 и 10 нови а, преговори ще бъдат инициирани и в контекста, в който се намираме, смятаме, че търговията е изключително важен фактор, който ще осигури възстановяването на Европейския съюз, особено с оглед на кризата, економическото забавене и изобщо понижените економически търсения. Разбира се, кризата няма скоро да изчезне и това а, прави политиката за търговията и инвестициите още по-важна, за да може да се работи през тях за економическата стабилност, растеж и заетост и за това са ни необходими съответните ресурси. Това, което искахме да ви сигнализираме тази сутрин е, че сме подали молба за допълнителни ресурси с два аспекта. На първо място вътрешно в комисията, тъй като с хода на преговорите, мониторинга и прилагането, ние бихме могли да освободим различни ресурси в различни части от нашите дейности и да ги пренасочим към други а, части, където има по-голяма необходимост. И на второ място сме му дали, подали оба за нетно увеличаване, нещо, което много пъти сме а, обсъждали с вас тук. А, знаете, че тези преговори вървят различни преговори има, които вървят а, с различна скорост, някои продължават по 2-3 години, така че посланието, което отправяме тук към вас, че бихме благодарили за подкрепата на парламента за тези допълнителни ресурси. Благодаря много. Председателят, двама, които искат да се изкажат, Бърнт, заповядайте. Благодаря. Струва ми се, че действително комисията трябва да получи допълнителни средства. Ако разгледаме измененията, промените от а, Лисабонския договор и планът за Генерална дирекция Трейд, всъщност твърди в общи линии същото. Но това може да се разгледа и като основен проблем. Въпросът ми е следния. как се справяте с външните дейности в Генерална дирекция Трейд. Не става въпрос, разбира се, само за подписване на търговски споразумения. На вас са ви необходими и различни а, търговски аташета в различните посолства, така че те да подкрепят европейската индустрия, да разработват намерените от тях пазарни възможности в другите държави. Имате ли нещо подобно в а, Генерална дирекция Трейд за важните посолства заедно с външната служба такива търговски аташета, така че да може на място да се превръщат реалните възможности в реални резултати. <laughs> I'm a bit puzzled because... Um, yeah, okay. <clears throat> Is this report... Озадачена съм, защото а, не разбирам този доклад от а, господин Камал е само за допълнителните средства или като цяло за тази генерална дирекция или има други аспекти. Не съм по принцип а, против а, допълнителни средства и допълнителен персонал за тази генерална дирекция или за други, но ако разгледаме а, дневния ред на нашата комисия в момента има толкова много точки, които е трудно да следим и ако има и увеличена скорост на всички тези процеси, как ще се наблюдават те, как ще свършим работата както трябва. Ако трябва толкова по-бързо и бързо да действаме, не би могло. Струва ми се, че и в момента е достатъчно висока скоростта и няма как, ако я увеличим повече, да гарантираме необходимото качество. Може ли да ни конкретизирате точно кои са тези неотложни дейности, за които са необходими допълнителни средства и допълнителен персонал? Благодаря, господин Мърфи. Мисля, че наистина въпросът е за какво са ресурсите, откъде идват. Не става въпрос просто да се поиска допълнителни средства. За мен един от основните въпроси е, че политиката на комисията и това, което се случва в Европа, наистина разрушава економиката, разрушава вътрешния пазар и а, има някаква тенденция да се а, изнася, докато имаме криза и става много важна международната търговия. Но не това е решението. Не е това е решението за хората в Европа, за малкия бизнес в Европа, защото а, това ще има негативен резултат в европейската економика. И просто да добавим допълнителни а, средства, за да продължаваме със същия либерален дневен ред, а, без да питаме откъде идват средствата, не мисля, че има смисъл търговията и дори тези конкретни аспекти от търговията са решение за настоящите проблеми. Благодаря, каза председателят. Процедурен въпрос. Разглеждам тук бележката, която ми оставя господин Камал. Крайният срок е от октомври, преместен за септември. Това е комисията по бюджет в парламента. Някой знае ли, информиран ли е каква е причината за това изтегляне на крайния срок? Нека тогава се върна към комисията, защото ние говорим колко бърза ще е скоростта, така или иначе, колко бързо трябва да действаме, а те са изтеглили срока напред дори. Комисията, заповядайте. Благодаря, господин председател. На първо място и може би да започна с втория въпрос за необходимостта, защото ние действително направихме много внимателен анализ за а, нуждите, които имаме за преговорите. И разбира се, сме напълно а, наясно с а, този климат на ограничения, който, в който живеем и, и ангажимента на комисията да намали средствата. Знаем, че имате много амбициозен дневен ред. Ние използваме тези преговори за споразуменията в различни региони и перспективите са, че до 2013 година може и да има 13 допълнителни процеса на преговори, което е двойно повече на това, което се случва в момента. Вторият момент е, разбира се, от една страна това, което ние правиме преговорите за тези споразумения, но от друга страна напоследък се променя естеството на тези преговори, като че ли те минават в доста по-висок, по-широк аспект, не само намаляване на тарифите, но и много регулаторни аспекти. И разбира се, на нас са ни необходими допълнителни ресурси, за да може да се спрем и на осъществяването и а, прилагането на тези споразумения става все по-трудно в държави, в които има увеличаване на мерките за протекционизъм, като например Бразилия, Аржентина, Русия. Мониторинга на настоящите споразумения изисква доста ресурси, изисква доста специални умения, лингвистични и други, а в момента ние имаме доста ограничени средства. Също така имаме нови компетенции, например в областта на инвестициите, които проистичат от Лисабонския договор. Това е още един сектор, в който има голям потенциал и ние искаме да развием дейности, още една област, в която европейските малки и средни предприятия в тази област ще могат да се възползват и естествено за това са ни необходими допълнителни ресурси. Както подчертах, ние сме извършили допълнителни анализи на всичко това, както в седалището, така и в различните посолства, така че с оглед на а, отделните преговори с удоволствие ще ви предоставим допълнителни допълнителна информация. Що се отнася до това какво става в делегациите а, и в а, посолствата от една страна и в центъра от друга, мисля, че а, може да се каже, че сме се опитали да конкретизираме максимално. Имаме много добри работни взаимоотношения в а, а, различните държави, особено тези в големите развиващи се пазари, които споменах. Имаме екипи, които разглеждат бариерите на място, обсъждат с държавите членки, за които това се отнася, говорят с предприятията, какви са пречките, на които те се натъкват и тази информация се преработва по един изключително плодотворен начин. Също така вътрешно обмисляме с външната служба за най-добрите начини да разпределим ресурсите в европейските делегации. Доклад ще бъде представен на комисията на, по темите, които ние наричаме разпределяне на работния товар и така нататък. Р, целта ни е да а, приспособим персонала към съответните необходимости, както вече споменах в развиващите се економики. И така, отново за нашата генерална дирекция, ние сме помолили за известно увеличение на нашия персонал в а, някои от делегациите, защото а, всъщност в 153 делегации а, ние имаме персонал само в една трета от тях. Така че има много развиващи се економики, в които ние нямаме колеги, които да могат да превърнат действително тези възможности в реалност, било то в регулаторната или в чисто търговската област. Така че нашият анализ за необходимостта от допълнителни ресурси засяга не само седалището ни тук, но също така и делегациите и ние се консултираме много с посолствата на различните държави членки също така. Председателят. Току-що ми а, връчиха въпросите на господин Камал, така че ако искате а, да се свържете с него, той задава четири въпроса. Настоящата архитектура, която се а, предлага, покрива ли достатъчно целите на търговската политика, тъй като тези цели в момента се обслужват от инструмента на Европейския съюз за външни дейности. На второ място, предложението на комисията а, дали съвпада с нивото на амбиция на този инструмент и на трето място баланса между различните инструменти дали е приемлив и ако не, защо не. И не на последно място, има ли достатъчно посочие между инструментите и осъществяването? Вярват ли колегите, че инструментите и административните разходи, които са предвидени, ще бъдат достатъчни? Смятам, че комисията малко или много отговори на част от тези въпроси. Процедурен въп... въпрос 10-11 октомври беше стария е крайния срок за от страна на комисията по тази тема, така че отново имаме ограничено време. Между 7 и 8 септември ще трябва да гласуваме. Извинете, 17 и 18 септември, вместо 10-11 октомври. И е месеца напред. Така че измененията ще трябва да са на английски, но това е нещо, което няма как да контролираме. Съжалявам за това. Не знаем защо се изтегли напред крайния срок. Никой явно не е информиран. Каква беше датата? Крайен срок за изменение 5 септември. Всички ще получите бележка по този въпрос, така че ще имате време до крайния срок. А кога ще получим документа? От а, Саид Кама? Няма как да направим изменения, ако нямаме документа. В края на този месец ще го получите, отговаря председателят. Създаване на финансов инструмент за сътрудничество и развитие. И така преминаваме към финансов инструмент за сътрудничество за развитие. Става въпрос за нов регламент за периода 2014-2020 година. в Водещата комисия, комисията по развитие, а нашият докладчик е господин Хелмут Шолц. Хелмут, имате думата. Благодаря ви, господин председател. Вече имахме много позитивни разговори относно финансовите инструмент за сътрудничество за развитие на последното заседание на нашата комисия. На него ви представих основните елементи, които бих искал да включа в становището си. И от самото начало бих искал да подчертая, че имах възможността заедно с останалите комисии да очертая основните линии за съдържанието, структурата и приложното поле на различните комисии. Комисията по външни работи и Комисията по развитие, която е водеща комисия. Както вече казах и миналия път, чрез изменения на първоначалното предложение на комисията, се опитвам да спазвам линията, определена от Европейския парламент. Комисията по развитие миналата седмица проведе заседание но като беше направена първа размяна на мнения по този доклад и докладчикът в Комисията по развитие благодари на, коми... на Европейската комисия за предложението за новият регламент за инструмента за сътрудничество и развитие и за измененията по отношение на настоящият инструмент. Целта е упростяване и съвместно програмиране с, държавите членки, както и съсредоточаване на инструмента, ограничавайки се до три сектора, три отрасла в всяка държава, която получава помощите. Въпреки това обаче имаше и предложени над 200 изменения по това предложение на комисията – и така а, стигам до процеса на работа, който започна в рамките на нашата комисия. И тук бих искал да благодаря на докладчиците в Сянка. След първоначалната размяна на мнения започнахме работа в нашата комисия, за да постигнем съгласие и се надявам да продължим за същия този конструктивен подход, подход и след днешното заседание. Искам да се спомня няколко основни елемента. Европейският парламент, както всеки път, когато се занимава с подобно законодателно предложение, има за цел да определи основните цели на този мащабен инструмент за финансово сътрудничество за развитие за периода 2014-2020 година. И още веднъж бих искал да подчертая, че целта на политиката за развитие на Европейския съюз и остава същата, а именно принос и в дългосрочен план на премахване на бедността. Това е записано и в договора за Европейския съюз. И мисля, че това винаги трябва да се има предвид, дори и когато работим по въпроси, свързани с сътрудничеството развитие в рамките на нашата комисия по външна търговия. Просто винаги трябва да имаме това на ум, когато се занимаваме с подобни предложения. Приветствам някои от промените, предложени от комисията на настоящ инструмент за сътрудничество за развитие. Днешният ИСР е съгласуван с последните развития в международната рамка за сътрудничество за развитие. В предложението ми предлагам по-подробно да се разгледат приложения, да се направят по-подробни приложения четвърто и пето и а, да се направят изменения на, приложение, на, при, на приложението, които са предмет на законодателният акт. Приветствам и новият диференциран подход на комисията, който разграничава отделните държави и отделните региони. Но смятам, че трябва по-ясно да се определят потребностите на тези държави в процес на тясно, тясно сътрудничество с всички останали заинтересовани страни, включително и парламентите и гражданското общество в съответните държави. И така стигнах до идеята че комисията стига твърде далеч в предложенията си, изключвайки някои държави от възможностите за получаване на помощи и затова предлагам отново да се включат в списъкът на допустимите за помощи държави някои държави от Латинска Америка. Този списък се намира в приложение трето. Предлагам също така да подкрепим предложението на комисията, която цели повишаване ефективността на инструмента. Доволни сме, че се въвежда повече гъвкавост, но не искаме тази гъвкавост да подромва ролята на парламента на бюджетен контрол. Дори и някоя държава, която получава от наша гледна точка не толкова големи средства, всъщност получава много важна помощ от нас, защото тези средства могат да са огромни по нейните критерии, така че трябва винаги да контролираме какво се случва. Аз лично не съм съгласен с предложението на комисията тя да получи карт бланш по отношение на до 60% от бюджета по инструмента. Това е неприемливо за парламента. Смятам също така, че трябва отново да разгледаме въпроса за целите свързани с търговията и економиката. И фактът, че те винаги трябва да са съгласувани с рамката за подкрепа на развитието. И накрая бих искала да кажа, че подкрепям подхода на комисията предвиждат включване на някои нови линии, като например съвместната стратега Африка-Европейски съюз в това ново предложение на комисията. Това показва, че Африка наистина е на първо място в дневния ред, в приоритетите на Европейския съюз, в усилията му за премахване на бедността. Също така е положително, положителен фактът, че средствата по този инструмент се увеличават. Европейския парламент трябва да подкрепи това предложение. И съм сигурен, че парламента ще приеме това предложение през есента. А сега по графика. Вчера проведохме поредното заседание с докладчите в Сянг и, и сътрудниците ни. И смятаме, че трудно можем да се справим с надходящият график, т.е. предвиденото гласуване за 3 септември, веднага след лятната вакансия. Така че бих искала да помоля секретарията да провери да се свържи с секретарията на Комисията по развитие и да се опитаме да преразгледаме графика, за да може да разполагаме с необходимото време, да разгледаме предложените изменения и да постигнем компромиси по тях по време на лятната вакансия и да подновим работата си през септември, за да може нашето становище да, да е наистина ценен принос към работата на Комисията по развитие. Благодаря ви. Председателят. Хелмут, не ли смяташ, че ще се върнем от летната вакансия в добро настроение? Има обаче проблем, тъй като графикът за приемане на този законодателен акт беше прият преди около една година от бюджетната комисия, така че трудно ще може да го променим. Ще трябва да се придържаме към предвидения график. Но както знаете, седмицата преди предното гласуване е на седмица, така че ако искате, може да се върнете по и да поработите. Хелмут Шолц, господин председател, тогава ви каня да се срещнем тук на 31 август. на думата има господин Винкел. Благодаря, господин председател. Аз съм тук и ще си изкажа името на госпожа Саифи. Тя е докладчик в сянка, тя, нямаше, тя няма как да присъства днес тук. Както каза и докладчикът господин Шолц, вчера имаше заседание на, на докладчика и докладчите в сянка по това становище. И ще спомена някои от позициите на нашата група. Първо, според нея, някои от измененията излизат извън ресора на Комисията по външна търговия. Става въпрос за изменение 38, 28, извинете, 31, 32 и изменение от 39 до 50. то Тези изменения, според нея, не са в компетенцията на нашата комисия. Тя е съгласна с съдържанието на тези изменения и разбира мотивите на докладчика но тя не е сигурна, че това становище е подходящият текст, в който да се правят подобни предложения за изменения. Така, например, с изменение 31 се предлага промяна на списъка на държавите, които могат да се ползват от помощи по инструмента за сътрудничество за развитие. Според нея тези, тази промяна трябва да се остави в ръцете на съответната ресурна комисия. Също така нашия докладчик в сянка иска няколко разделни гласувания, например по изменение 7, за да се запази първоначалния текст на съображен промбила 15. Също така тя призовава да се гласува против изменение 27 на, 14, на 14, където се предвижда увеличаване на първоначалният пакет от помощи, без да се минава през общата процедура. Първоначално се предвижда тази процедура се прилага за субсидиите в размера до 20% от общият пакет. Докладчика предлага прагът да бъде намален до 10%, но според докладчикът ни в Сянг, това не е от ресора на нашата комисия, нито комисията по външни работи, нито комисията по развитие предлага подобна промяна. Това е общите елементи от нейната позиция и тя също така е готова да приеме всякаква промяна в графика. Благодаря ви. Благодаря ви. Добър ден на всички. Извинете за закъснението. Бях на заседание на Комисията по промишлеността. По принцип, и аз съм докладчик в сянка по това становище и държа най-напред да благодаря на докладчика за предложените изменения. Явно, е, че аспектът външна търговия не е много ясен тук. И ми се струва, че в случая трябва много внимателно да се стремим да спазваме компетенциите на всяка една от е, парламентарните комисии. Смятам, че трябва да се придържаме към въпросите, свързани с външната търговия и да не се опитваме да си присвояваме правомощия на други комисии. На предложените изменения, свързани с трудовото право, ми се струват напълно уместни. Всички изменения, свързани с премахването на бедността и подобряването на условията на живот. Смятам също така, че е важно да се изяснят критериите, с които се определят държавите, които се включват или изключват от списъка на допустимите за помощи държави, за да се избегне всякаква дискриминация. Някои от развиващите се държави в момента имат богати ресурси в даден сектор и по-малки ресурси в други области. Но като цяло равнището на живот в тези държави остава сравнително ниско. Въпросът е как може да подпомогнем адаптацията на тези държави. Поставя си и въпроса за графика. Той е наистина е много важен. Смятам, че не бива много да, избързвам, да избързваме прекалено. Трябва ясно да определим критериите. Търговията, разбира се, е свързана с развитието. Така че смятам, че трябва да се опитаме да обмислим един нов график, може би да предвидим нови заседания в Страсбург между докладчика и докладчите в Асянка. Целта е да стигнем до добри компромисни решения, които да се гласуват без да прибързваме. Председателят, както вече казах, график беше определен преди повече от година, така че не мисля, че ще може да го променим. господин Шолц каза, че ще се опита да се върне по-рано след лятната вакансия, за да гарантира, че всичко е наред. Франциска има думата. Много благодаря за доклада. Мисля, че голяма част от държавите, които искат, които се нуждат от нашата помощ, се намират в държави с средно високи доходи и това трябва да се вземе предвид. Трябва също така да гарантираме правата на парламента, правата, които ни бяха предоставени с Лисабонския договор от предложението виждаме, че комисията иска да има свобода да взима решение за по-голямата част от бюджета и дори смята, че няма нужда да се консултира с нас, когато отпуска до 50 милиона евро на някоя държава. Може би аз съм малко старомодна, но ми се струва, че 50 милиона са си много пари и че трябва парламента да има а, своята дума по подобни проекти. Трябва също така да се работи с партньорските държави по принципите за а, собственост, а, да се вземат предвид а, и елементите свързани с адаптацията към изменението в климата. Това е въпрос, с който ще се заеме, разбира се, Комисията по околната среда, но ние трябва да го отбележим. По отношение на списъка с допустимите държави, съгласна съм, трябва да включим отново някои държави бенефициенти. Не бива да забравяме, че Европейския съюз е най-големият дарител на помощи и донор на помощи, свързани с търговията. Може би трябва да разгледаме и някои други елементи и други линии, които ще им предложи Комисията по развитие. Вярно ние, ние, нашата комисия трябва да се съсредоточи върху аспектите свързани с търговията, но трябва да дадем възможност на комисията по развитие да разгледа своя ресор. Има ли някой друг, който иска да се изкаже по тази тема, преди да дам думата на комисията? А, господин Редер от комисията. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички членове на комисията. Благодаря за проекто становището, особено на господин Шолц. В становищата са взети предвид редица предложения на комисията, свързани с търговията а, и, и условията на труд. А, трябва да се опитаме да намерим баланс между различните елементи на сътрудничеството. искаме да подчертаем, че за жалост има някои въпроси, които са повод за загриженост. Е, те са три вида. Първо, това е процедурата за делегираните актове. Всички е, документи, програмни документи трябва да бъдат приемани по тази процедура – Тоест, е, този разговор за използването на делегираните актове трябва да се води между съвета, парламента и Европейската комисия. Това първо. Второ, диференциацията. Както знаете, ние предлагаме 19 страни, а в проекта становището 5 от тези страни са включени отново в списъка за двустранна помощ. Колумбия, Коста Рика, Панама и Перу. Как точно ще се решават проблемите, които продължават да съществуват с тези страни, ако не чрез двустранно сътрудничество? Трети въпрос, че е, някои от предложенията е, не се отличават с гъвкавост, т.е. Съюза няма да има възможност да реагира бързо на новозавъзникнали обстоятелства. Например, в, приложение 5 има закрити списъци. Комисията предлага да имаме известна гъвкавост, за да може програмирането да взима предвид специфичните програми, проблеми на всяка страна. Ако списъкът е окончателен и затворен, няма възможност да бъде променен. Тоест, областите на сътрудничеството ще а, трябва да бъдат променени с обикновена законодателна процедура. Друг пример за липса на гъвкавост, възможностите за промене на програмните документи или факта, че все още са ни необходими стратегически документи за страни, които получават по-малко от 50 милиона. Искам да поясна, че факта, че няма стратегически документ, не значи, че комисията няма стратегия. Имаме многогодишна програма. Стратегията е на лице, но не е необходимо за нея да се оповестява специален отделен документ. Това е за страните, които получават по-малко, по под 50 милиона. Благодаря. А, аз съм от службата за външна дейност на Европейската комисия. Бих искала да ви благодаря за проекто а, доклада. Да благодаря на господин Шолц. Споделяме е, мнението, е изразено от представителя на Европейската комисия току-що. Страни, които имат, разполагат с достатъчно средства, за да решават проблемите си, не се нуждаят от включване в двустранното сътрудничество и неговото финансиране. Това разбира се не значи, че ние предлагаме някакво нови отношения с тези страни. Ще продължим да сътрудничим с тях по въпросите на развитието. Особено по тематичните програми за инструмента за сътрудничество за развитие, както и в рамките на регионалното сътрудничество. Това ще ни даде възможност да продължим да работим заедно и те ще имат също достъп до други тематични инструменти, например инструментът за демокрация и защита на човешките права, стабилност, както и други инструменти. Благодаря. Хелмут. Благодаря. Най-напред да се върна към графикът. Готов съм да бъда тук последната седмица на Авкус и ще добре дошли на докладчиците в Сянка и всички други депутати, които биха искали да бъдат тук, да се срещнем, да поработим над компромисно предложение, но знам, че това няма да се приеме от всички и затова трябва да се опитаме да намерим компромис, когато това е възможно и да съставим списъка за гласуване. Ще направя всичко възможно, за да намерим решение на този проблем. Второ, да благодаря на комисията за забележките по отношение на съдържанието. А, сега, дали става дума за нещо, което е в правомощията на нашата комисия или е, и на, преди всичко на други комисии? Е, ще спомена 27 член. Да, разбира се, ако говорим за права, трудовите права а, и за търговия, а, очевидно те се развиват с а, успоредно на други инструменти, като а, е, общата система на преференции, например. И по тези въпроси очевидно трябва да работим съвместно с други комисии. Такъв е и моя подход. Надявам се, че ще постигнем компромис по предлаганите изменения. И трябва да кажа, че съм оптимист за предстоящата, относно резултатите от предстоящата работа. Да за да уточним позицията на Европейския парламент, на нашата комисия преди всичко. И този документ, инструментът за сътрудничество за развитие да бъде изготвен с активното участие на нашата комисия. Според мен приложения 5 и 6 представляват интереси за други комисии и когато е, решим как да подходим към въпроса, ще видим какво да правим с тях. Въпросът с делегираните актове съвсем не е нов, разбира се. Пред последните две години на няколко пъти сме го обсъждали и се надявам, че Европейската комисия, пък и съветът като съзаконодател ще се съгласи с нас по въпроса за делегираните актове. Те са, това е много важен инструмент за Европейския парламент, който трябва да си каже думата. Колкото до списъкът на страните, вярвам, че ще намерим компромис, защото и нашата комисия, и Европейският парламент също трябва да има думата по този въпрос. Трябва да намерим окончателно решение. Ако съветът настоява да се включат и други страни, аз пък ще поискам ние да разширим листът на страните, които отговарят на условията, за да бъдат включени в него. Е, ще разговаряме пак през септември. Благодаря, Хелмут. Както казах, е, графикът е уточнен отдално, отдавна. Е, гласуването е определено за 3 септември. Но може би това е твоя рожден ден. В 9 ще гласуват на 18. Ще видим дали ние не можем да го насрочим за 17. Девета точка. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2013. Проекта становище. Имаме си редовен докладчик по всички бюджетни въпроси. Давам му думата. Питър. Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа, вече трета възможност е тази за комисията Инта да обсъжда бюджетът за идната година. Първо, ние приехме мандата за а, триалога, където бяха дефинирани общи приоритети на нашата комисия. След това имахме първоначалния размяна на мнения по бюджета миналия месец, а сега в моето проекто становище ще видите че се правят подробни предложения за приоритетите, финансиране на приоритетите на комисията и за проекто бюджета за 2013. Нека да се опитам накратко да ви запозная с моите предложения. Специално ударение поставям върху финансирането свързано с търговията, въпреки кризата, смятам, че тези средства не трябва да се намаляват. Специално внимание обръщам на пилотните проекти и подготвителните действия на нашата комисия, които могат да допринесат значително, примерно в интернационализирането на малките и средни предприятия а и в търговските отношения с нашите източни и южни съседи. А също така финансирането на търговските преговори трябва да отговарят на амбициите на нашата търговска политика. Тези средства са целенасочени и не предполагат сериозно увеличаване на сумите а, или на <clears throat> предвидените бюджетни кредити. Това обаче едва ли ще бъде прието от съвета. Мисля, че ако искаме повече, ще се сметне, че това не е реалистично в дадения момент. И затова бюджетните редове, които искаме, не са най-големите за бюджета. Всяка комисия трябва да се опита да дефинира приоритетите си. За тази цел ще внеса изменения към проекта становището, в които ще обясна основанията за моята позиция, ще предложа и изменения към бюджета, за да могат да се по този начин приложат моите а, предложения. В заключение, през септември се надяваме да договорим компромис, който да може да бъде възприят от комисията по бюджети и от докладчиците по бюджета на парламента. Така беше през миналите години, когато нашите предложения бяха прияти по този начин. Наша е отговорността да правим подобни предложения към общия бюджет. И надяваме се, че ще изпълним а, този свой дълг а, и този път. Благодаря, Питър. Преди да дам думата на господин Келър, ще се върна към Хелмут. Споменах 19 юли, но трябва да, кажа, 19 юли остава срока за внасяне на изменения, дори да променим дата за гласуването. Благодаря много. Точно обсъждахме предложението на Генерална дирекция търговия да има повече средства и това наистина ще се превърне в проблем, ако трябва да мониторираме дори и още повече преговори, това ще се превърне в истински проблем, ако не получаваме достатъчно рано всички документи, всички изследвания, всички технически подробности и така нататък. Така че в този смисъл бихме искали да предложим един пилотен проект, който се надяваме да получи подкрепата на групите, тъй като виждаме, че е необходимо повече наблюдение, повече мониторинг, повече проучвателна дейност и то по един систематичен начин. Нужна ни е информация, като например сравняване на глави от различни търговски споразумения, трябва ни информация за стандартите, какви са обосновниките на различните аспекти от тези търговски споразумения. И тази информация не трябва да ни се предоставят някакви лобистки групи или някакви неправителствени организации, една или друга. Трябва систематичен а, подход. Вероятно сте чували Finance Watch. Те предоставят такава систематична информация за всичко свързано с економическата криза, например. Това е изключително важно за работата на а, комисията ЕКОН и предлагаме нещо подобно в областта на търговията, тъй като наистина има необходимост от подобно нещо, може би пилотен проект за TradeWatch или нещо подобно. Комисията казва, че има диалога за с гражданското общество и затова няма нужда от подобно нещо, но това е нещо много по-различно. Диалогът се организира като обратна връзка към комисията от гражданското общество. Това, което ни е нужно тук в парламента е независими аналитични данни, знания, които ние можем да използваме, кои, което е наистина би било истинска с истинска стойност за работата ни. Надявам се, че можете да ни подкрепите с тази идея. Би било важно да се повиши качеството на работата ни, възможността наистина да следим всичко това, което ни се предлага за обсъждане и разглеждане. Това е моят коментар по бюджета като цяло, по вашия вашето становище. Ще можем да коментираме, но а, наистина това, което имаме като предложение известна подкрепа за аналитичната работа. Наистина това няма да ни улесни живота, но ще направи качеството на работа да ни по-добро. Благодаря на докладчика за становището. Подкрепям предложението, което направи колегата за нещо като TradeWatch. Струва ми се много добро предложение, което ще ни даде възможност да следим развитието в областта на търговията по-добре. Три конкретни точки по становището. Съвсем конкретно, нещо, вероятно въпрос на формулировка, възможно и да е нещо като а, свързано с превода. В момента номер 3 изглежда като предложение да има а, бюджетни ограничения. Според мен трябва да се а, уточни, че говорим за търговия тук, може би да се заличат някои от думите, за да не оставаме с грешно, грешно впечатление. На второ място. Конкретна точка предлагаме да се добави за финансирането за търговия. Това да не е за сметка на финансирането в областта на развитието. И накрая във връзка с добросъседската политика за нас. Въпросът е за какво служат тези моменти. Ако наистина продължаваме с същата а, политика, интереса на големия бизнес на Европа, то тогава ние не бихме подкрепили. Ако от друга страна обаче се говори за устойчиво развитие, економически растеж, економическо разнообразие, заетост, повишаване на жизнения стандарт, разбира се, ние бихме подкрепили. Благодаря. Благодаря, господин Мърфи. А сега към комисията. Господин Дюпонте, вие ли ще се изкажете по този въпрос? Имам три имена. Вие ли сте? Благодаря, господин председател. Отбелязваме си казаното. Мисля, че е позната добре нашата позиция. Смятаме, че ако има подобен интерес за допълнително следене, мониторинг, то тогава наистина анализите могат да се разработят тук в Европейския парламент. Това е позицията ни към момента. Питър? Съвсем накратко, господин председател, благодаря на колегите за техните предложения. коментари. Наистина, всеки един от тях от а, гледната точка на днешния ден, наистина трябва да разглеждаме внимателно всяко евро, всеки проект. Макар, че да смятам, че това, което ние предлагаме, е много близко до бюджета. Ако искаме още малко, то това е защото смятаме, че търговията добавя стойност, тя стимулира заетостта, увеличава економическия растеж и аз съм докладчик за сета за Канада и мисля, че там процента е много сериозен като следствие, ако правилно прилагаме това решение. Това е една добра инвестиция за нашите граждане и граждани и понякога се налага да се инвестира отрано. Ние работим с нашите търговски партньори. Преминаваме през лични процеси и с търговията се развиват полезни стойности, стойностни устойчиви проекти и за нас и за партньорите ни. Мисля, че ще видим предложенията и ще преценим всяко едно по неговата заслуга. Председателят говори без микрофон. Крайен срок 3 август за изменения. Приемане на проекта доклад 3 септември. И така. Следваща точка 10. Стратегия за цифрова свобода в рамките на външната политика на ЕС. Разглеждане на проекто становището. Докладчик е Водеща е Афет. А от наша страна Андерс Дотер. Благодаря, господин председател, за възможността да представя своето проекто становище. Това проекто становище трябва да подкрепи това, което се извършва в Афет за цифровата свобода в рамките на ЕСА. За разлика от стратегията в Афет, тук по-скоро се обръщаме към сектора на международната търговия и международната регулаторна рамка, която а, се отнася до обмена на информация. Тук изразяваме сериозната загриженост, че Европейския съюз все още преговаря с трети страни а, за международни споразумения и в многостранни, и в двустранни а, без да има акцент по тази важна тема, макар че тя е голяма пречка за вътрешния пазар в Европа. Вместо това ние имаме схема за, информа... за международни преговори, за прилагане. А в Европейския съюз много често говорим за тази липса на равновесие между хармонизацията и така няма наистина прогнозируемост за авторските права, от една страна за гражданите, от друга страна за предприятията. Това е нещо необходимо в информационното общество. И затова призоваваме ЕСА и по-конкретно комисията да отчете този аспект при международните преговори. Също така сме включили а, разглеждането на търговски споразумения с държави, които ограничават много информация. А, много държави, някои държави, особено на голяма държава в изтока, а, има практика за ограничаване на информацията и контролиране на потоците на информация към гражданите, към предприятията. Това, разбира се, е важен въпрос и ние бихме щели това за приоритет за ЕСА. Да сме сигурни, че нашите предприятия, нашите доставчици на услуги в интернет пространството не са ограничени от подобни практики. Определено е необходим търговски дневен ред като цяло, където се цели а, прозрачност и защита на отворения достъп към интернет за европейските граждани, за европейските предприятия, но всичко така мисля, че свободата на общуването, свободата на информацията е нещо хубаво за демокрацията навсякъде по света. Така че имаме и тази синергия, която вдъхновява идеите на становището. И накрая износът на технологии за наблюдение – които се произвеждат от европейски предприятия, ние силно бихме предпоръчали този износ да се постави под допълнителен контрол. Аз самата ще изменя моето а, проекто становище. Във втора точка на становището има един цитат от а, комисаря Круз, която този цитат а, не е точен. Тя а, говори за гражданите и авторските права. А, и аз мятам, че не е много добре цитирана в тази втора точка на Ели Крус. Има и още други моменти, които ще изменя. Ако намеря по-добра формулировка, а, но като цяло смятам, че е много добро представяне има на моето становище за това на къде трябва да върви Европа. Благодаря. Кристофър? Като докладчик в сянка на НП и аз искам да направя някои коментари. Смятам, че това е изключително важен въпрос и то много интересен. Може би в продължение на часове бихме могли да дебатираме за цифровата свобода, но виждам, че председателят клати глава, така че няма да се впускам в такива обсъждания. Смятам все пак, че е важно нашата комисия да а, че отвореният интернет е въпрос свързан с търговията. Защо? Защото все по-голяма част от економиката се прехвърля онлайн и едни ограничения там представляват пречки за търговията. Тук имаме, разбира се, и а, въпроси, свързани с човешките права и съответно ние имаме комисия за това, за това е АФЕТ, но какво можем ние да направим като добавена стойност от гледна точка на търговията при ограничаването на достъпа на интернет? Аз всъщност бих казал, че голямата китайска стена, а, ограничаваща интернет е наистина е много а, силен пример за натиски, ограничения, но също така е чудесен пример и за протекционизъм. А, в Китай се опитват да използват доводи като национална сигурност и така нататък, но реалността е чисто и просто протекционизъм и ограничаване на пазара за техните машини за търсене, за техните технологии и недопускане на европейските предприятия. Това е нещо, което нашата комисия трябва много ясно да посочи. Тъжното е, че на този етап становището пропуска цялото това измерение. Пропуска, че всъщност цифровия протекционизъм е реалната пречка за европейската економика. Има твърде голям акцент върху а, авторските права като пречка за а, цифровата свобода. Аз не смятам, че е така. Не споделям това понятие, тази идея. Смятам, че а, на първо място трябва да имаме свобода за създаване тези идеи, за комуникация. След това бихме говорили за авторските права. Така че аз бих се ограничил само в а, а, аспектите за човешките права при а, ограниченията за достъп до интернет. Когато говоря с хора в а, Беларус, например, аз съм в делегацията за връзки с Беларус, а, не измерението, свързано с авторските права, е обект на дискусиите. Спирането на достъпа към Фейсбук, спирането на достъпа към търсачки, това е нещо, което много ефективно можем да обвържем с протекционизма. Много интересно проучване а, проучих, а, прочетох за а, възможността действително да се заведе а, някакъв а, вид а, а, спор в рамките на Световната търговска организация срещу тези мерки, които са реален вид протекционизъм и има разпоредби на, на СТО, които ще позволят подобен спор. Някакво няколко предложения. На първо място смятам, че много правилно се казва накрая при търговията за телекомуникационни уреди. повечето от тези средства, уреди, се използват само за едно единствено нещо. Повечето от тях обаче, ако една телекомуникационна комуникационна компания а, предлага услуги в Беларус, те наистина имат моралното задължение, за да видят как се използват тези услуги от правителството, например. Смятам, че не е разумно да се ограничава продажбите на подобни уреди в страни като Беларус или други, но определено трябва да се обмисли това. Аз бих предпочел различна формулировка, но все пак а, смятам, че е важен въпрос. И накрая, не смятам, че трябва да има а, толкова много обсъждане по конкретни сделки, свързани с авторските права и така нататък, без да имаме общо становище по тази тема. Не можем да постигнем общо споразумение, да речем, а, по коя тема, да речем, промените в климата, преди да имаме европейски консенсус по тази тема, как да се справим с промените в климата. Но ще ви кажа и друго нещо. Никога няма да постигнем споразумение в Европейския съюз за това как да се справим нито с тази тема, нито с промените в климата, така че това, което трябва да направим е да се основем на а, европейското законодателство. Това правим и с Канада и а, смятам, че трябва да се сложи нещо като мораториум по а, такъв, а, по тази логика, но това пък би било наистина контрапродуктивно и не е от полза нито за нас, нито за нашите търговски партньори. Благодаря, господин председател. Благодаря, Кристофа. Думата има госпожа Куше. Благодаря, господин председател. Според мен този доклад е свързан с а, търговската стратегия в а, цифровият сектор е особено важно предвид отхвърлянето на акта миналата седмица в Страсбург. Предложенията на докладчика според мен са напълно разумни и съвпадат с приоритетите ни по отношение на цифровата свобода. Бих искал обаче да се спра на няколко аспекта. Първо, има известно разпокъсване на стратегията за защита на авторските права. Трябва да преразгледаме европейските инструменти, за да се стигне до създаването на един инструмент за защита на авторските права в интернет. Този настоящия доклад е свързан с тази стратегия, но не е единствено с нея. Освен стратегията, трябва да се съсредоточим и върху наблюдението над някои видове технологии, които могат да имат е, отрицателно въздействие в някои части на Европейския съюз. По отношение на преговорите в рамките на международните форуми, и в частност на Световната търговска организация, не бива да забравяме ангажимента на Европейския съюз да поема своите ангажименти по отношение на демокрацията и човешките права в държавите си партньорки. Смятам, че определянето на подобни клаузи във всяко едно търговско споразумение са много важни. Това са някои от идеите, които ще включа в предложенията си за изменения, а на този етап бих искала само да благодаря на госпожа докладчика за отлично свършната от нея работа. Тя е добра основа за бъдещата ни съвместна дейност. Председателят. Добре, виждам, че няма някой от а, АУДЕ. Следва Екаре и отново Сейд Камон помоли аз да почета от негово име. Цитирам, е, интернет се превръща в всеповажна част от ежедневният ни живот. Едновременно с е, това различните видове ограничения в интернет се разпространяват също. Интернет е сравнително нова територия от законодателна гледна точка и все повече се задават въпросите за евентуалната регулация в интернет и създават други въпроси дали изобщо има нужда от някакъв контрол с цел достигане до създаване на просперитет за всички, трябва да се съсредоточим върху положителните последствия от прилагането на един ефикасен режим за защита на правата върху интелектуална собственост в интернет с цел насърчаване на търговията и развитието на електронните услуги в Европа. Едновременно с това в рамките на цифровата стратегия на Европа трябва да се стремим да постигнем равновесие между опазването на правата е върху интелектуалната собственост и правото на достъп до познание и информация на европейските граждани. По отношение на преговорите, които води Европейски съюз по международни споразумения, Нашите предприятия създават продукти и услуги, които са свързани с правата върху интелектуална собственост и те обикновено трябва да се адаптират към новият електронен пазар. Твърди се, че в един все бързо развиващ се свят с постоянно увеличаване на възможности за обработка, трябва да се намерят нови бизнес модели, които да са адаптирани към новите цифрови продукти. Ето защо, като законодатели, ние трябва да позволим на притежателите на различни вид информация да споделят тази информация, ако пожелаят. Едновременно с това не бива да възпрепятстваме предприемачите, които искат да използват правата върху интелектуална собственост като източник на приходи. В крайна сметка, според нас пазара трябва да реши кой ще спечели в тази битка. Това беше от името на Сид Камал, но му да има Хелмут Шолц. Благодаря ви, господин председател. Аз също искам да поздравя докладчика за този доклад. Той е много важен в контекста на отхвърлянето на договора акта. Мога да ви осведомя, че започна вече процеса на работа в комисия, водещата комисия, комисията по външни работи. Всички докладчици и докладчици в сянка от комисията ни, които се интересуват от този въпрос, са поканени да участват в една обща платформа за обсъждане на този важен въпрос. И според мен е важно да вземем участие в този процес на обсъждания като комисия по външна търговия. Въпросите, повдигнати в доклада на госпожа Андерс Дотер, са много важни. Някои от колегите повдигнаха въпроса за човешките права и правата на гражданите. Аз бих искал да ви припомня, че аз идвам от една държава, която първоначално беше под така наречената забрана. Имаше всъщност забрана над различните възможности за употреба и достъп до интернет, така че аз имам личен опит с ограниченията в интернет за гражданите. Ето защо не можем да оставим само пазара да решава, трябва да се изгради някакъв регулаторен механизъм. А по самото становище, според мен, много важна е точка трета от него. Действително трябва да положим усилия за намиране на решение по тези въпроси и определене на рамка на европейско равнище. Трябва да си извадим полуките от процеса на, отхвърляне, на договаряне и отхвърляне на акта. И трябва да сме наясно, че при договарянето на по-нататъчни международни споразумения трябва да се основаваме на консенсуса в рамките на Европейския съюз и трябва да чуем мнението на всички заинтересовани институции, парламента, съда, гражданското общество и т.н. Също така, предлагам да се придържаме към международната рамка, в която трябва да разработваме тази стратегия. Трябва да имам предвид Световната търговска организация, Световната организация за териториалните права. Всичко това са елементи, които трябва да споменат в становището. И накрая цифровата свобода по отношение на международната търговия повдига и различни въпроси, свързани с помощта за развитие, международната търговия и т.н. нататък винаги стигаме до един и същи проблем. А именно. Личната употреба от една страна и е, частната собственост от друга страна. Трябва от една страна да гарантираме частната свобода и свободата на собственост, а от друга страна свободата на достъп до информация. И тези две страни на въпроса изискват от нас да намерим някакво законодателно решение на европейско равнище. Аз съм готов да си сътруднича с докладчика и се надявам да постигнем добро компромисно решение в нашата комисия по външната търговия. Благодаря, Хермо. Думата има Бернт Ланге. Благодаря, господин председател. Имам три коментара. Първо, Свободата в интернет е, е отлична възможност за економическо развитие. Тя също е отлична възможност за участие на гражданското общество, но тази свобода не идва автоматично. Знаете, че в Европа има различни възможности за сигурно и свободно общуване в интернет и сигурно и свободно обман информация в интернет. Всичко това показва, че има добри варианти, има добри решения и мисля, че Европейския съюз трябва да изиграе лидерска роля на световно равнище. Трябва да се стремим да насърчаваме и да засилваме обмена на информация и участието на гражданското общество в политическия процес. И в това отношение има много интересни технически решения. Така, например, в някои региони в Германия, гражданите могат да гласуват онлайн в рамките на някои законодателни процеси. Това са решения и методи, които трябва да се опитваме да разпространим в останалата част от света. Продължаваме нататък. Доколкото разбирам, някои от колегите подкрепят точка 6, като едновременно с това смята, че трябва да се засили контрола над износа на технологични продукти и услуги за заглушаване и прихващане, в частност към държави, които биха могли да използват подобни средства с двойни цели, т.е. с цел контрол на собственото си население. За нещастие при разглеждането на регламента за изделията с възможна двойна употреба, този, този вид изделия не бяха повдигнати. И затова се надявам, че може сега да се опитам да повдигнем този въпрос. Много ясно трябва да заявим, че няма, не искаме да налагаме никакви ограничения над търговския обмен, не искаме да налагаме ограничения на дадени видове уреди или продукти но според нас преди да се даде разрешение за износ този вид продукти, трябва да се иска предварително одобрение. На трето място, по отношение на авторските права, съм, си, съм съгласна с господин Феймнер, а именно не трябва да се подписва а, договори мнението му относно идеята, че не трябва да се подписват договори, докато не се намери споразумение относно правата в интегрална собственост на европейско равнище. Но това може да не се случи в близките 20 години. Така че един вид прехвърляме топката на Европейската комисия. Комисията трябва да направи предложение в тази насока. А доколкото разбирам, комисарият Бърне не смятал да продължава работата по това досие до края на мандата си. Явно той се отказал от него, тъй като смята, че на този етап не може да предложи разумно, за разумно не може да направи разумно предложение. Защото смятам, че за да можем да постигнем напредък и добри резултати в рамките на международните преговори, трябва да окажем натиск върху комисията за изготвяне на добро предложение. Така че се обръщам към комисията. Вярно ли е? Няма ли да има предложение в това отношение до рамките на този мандат? Благодаря ви. Думата има Кристофера. Искам да се обърна към господин Ланге. Мисля, че тук няма разногласие между нас в тази област. Не мисля, че става в предизвикателството наистина са продуктите с а, двойна потреба. Така, например, аз често съм да говоря с Ериксън, които разработват а, телекомуникационни преходници. които могат да се използват, например, от, право, от правоприлагащите органи. Във всички държави в Европейския съюз този вид служби имат възможност при определени условия да подслушват тайни телефонни разговори. Въпросът е обаче какво ще се случи, ако продаваме подобни устройства на Иран, например. Ясно, че те ще се използват по съвсем друг начин. Deutsche Телеком, например, започва да се имплантират в белоруса. телесонера също. И е ясно, че в Беларус тези устройства ще се използват за подслушване и това не е приемливо. Едно с това обаче Отказването от продажби към, на подобен вид устройства и на имплантиране на телекомуникационните компании в тези държави може да имат още по-негативно въздействие, защото в тези държави има нужда от подобни телекомуникационни услуги. Затова най трудното ще бъде да намерим добро равновесие. Не е достатъчно да включим тези продукти в регламента за изделията с двойна потреба трябва всеки път да разгледаме конкретните обстоятелства в съответната държава. И няколко думи за правата върху интелектуалната собственост. ПИС е много голям тема, но не смятам, че това е най-важният въпрос по отношение на цифровата свобода в търговските отношения. Трябва да имаме реформа на ПИС. Имаме нужда от една по-динамична система за правата върху интелектуална собственост. Е, защото производството и потреблението на, на продуктите и на изделията се променя и ситуацията ще бъде доста по-различна за 10 години. Ето защо да си представяме, че можем да, да, да намерим консенсус, който да задоволява всички, след което да започнат търговски преговори, е иллюзионно и прекалено наивно. Съгласен съм с вас. Ще трябва всеки път да се променя законодателството, след което да се започват нови преговори. Така че като цяло мисля, че сме съгласни и по двете точки. Äh, има един, въп... още един въпрос, който искам да засегна а, и който до сега не сме обсъдили. Докладчикът а, обръща главно внимание на интелектуалната собственост и как ще боравим с нея, с тази собственост. Необходимо обаче да видим с какви аспекти, какви аспекти имаме предвид. Е, цифровата свобода е, е част от нашата външна политика. Как ще може да използваме съвременната технология за защита на човешките права. Разбира се, съвременна техника може да се използва и за ограничаване на човешките права. В Иран не чуваме какво става там, защото очевидно иранското правителство ограничава свободата на използването на интернет. Така че трябва да видим как е, цифровата технология може да се използва е, в полза на демокрацията, размяна на мисли износът на идеи. Трябва да обърнем специално внимание именно на тези аспекти, защото разбира се, всяки вид техника, всяки вид технология, ако се злоупотребява с нея, резултатите могат да бъдат отрицателни. Разбира се, е, има е, режими, които е, поради своята природа ограничават потока на информацията. Сега колкото до предварителното и последващо одобрение. Може би тук има едно заблуждение, което трябва да се коригира. Предварителните проверки, така наречените проверки екс-анти, могат да бъдат полезни. А екс пост, т.е. последващата проверка, може да има дори още по-добри резултати. Т.е. когато анализираме данните за износът е и това, което не е не съответства на нашите желания, трябва да имаме предвид това. Ако примерно сме изнесли нещо, примерно една а, атомна бомба, и след това последващата проверка не може да направи нищо. Не е за това става дума. Става дума за това, че онези, които се а, търгуват, а, познават правилата, знаят какво имат право да изнасят и какво не. Тоест, прави се оценка на това, което е разрешено за износ и какво не е, и след това се проверява какво всъщност е изнесено. Като говорим, примерно, за резервните части, особено във връзка с цифровите технологии. Като погледнем веригата на доставките и доставчиците, знаеме час по час кога съответната стока е стигнала Париж, Лондон или някъде другаде знаем, че една резервна част ако трябва да се даде разрешение за, нейното, за нейния износ, по-добре е да го имаме на лице, а не да трябва да чакаме седмици, за да го получим. Трябва хубаво да помислим, за да видим каква е ползата от предварителните и последващите проверки. Обсъждали сме този въпрос преди години, но си струва пак да помислим по него. Благодаря, Даниел Хербет. Да, господин председател. Има още, още един аспект, още една страна на въпроса, която искам да обясня, защото ми се струва, че не се разбира много добре. Ако погледнете заглавието на доклада в на английски в Афет, то се различава от писмения му превод на немски. Не става дума за стратегия за цифрова свобода в доклада на господин Деспари, а става дума за стратегия за цифрова свобода. Докладчика много ясно почета това. Става дума за авторски права, интелектуална собственост и така нататък. А това и то в рамките, широките рамки на външната политика на Европейския съюз. Мисля, че ако слушате докладчика на АФЕТ, това става съвсем ясно. А ние в Инта трябва да обърнем внимание на търговският аспект. Защото, например, становището на Деве също гледа на въпроса от техния тъгъл. За нас интересът ни е търговският обмен и свързаната с него стратегия за цифрова свобода. Е, включително интелектуалната собственост и прочее. Това са въпросите, с които трябва да се занимаваме. Благодаря, Хелмут. Извънредно интересен въпрос, е, интересен дебат проведахме тук, а сега бих искал да поканя представител на комисията. Е, аз съм Арикат от е, Генерална дирекция Търговия. Трябва да кажа, че напълно споделяме целите, формулирани от докладчика – свободата на словото, свободно движение на информация и така нататък, и те да бъдат осигурени по интернет. Както бе подчертано, свободата на интернета е- има и много важно економическо значение. Това е една от предпоставките за развитието на съвременния свят и това е една от целите, които се опитват да постигнат нашите споразумения за свободна търговия – в никакъв случай те не трябва да спъват свободният обмен на информация и идеи. И затова с известна изненада установихме а, да не се водят а, споразумение за свободна търговия, която става за правата на интелигентната собственост, интелектуалната собственост, докато не са решени тези проблеми с връзка с интернета. Но ние водиме международните преговори, като изхождаме от съществуващото общо законодателство, по-специално директивата за електронната търговия, където става дума за гарантиране на свободата на интернета. Примерно имаме вече от 4 години споразумение за свободна търговия с Корея, без това по какъвто начин да засяга свободата на, накърнява свободата на интернет. Може би в бъдеще ще трябва да разгледаме пак този въпрос, но за сега няма основания за тревога. Попитахте какви са плановете на господин Бърне. Разбира се, този въпрос трябва да се даде на самия господин Бърне и на Генерална дирекция вътрешен пазар. А, мога да кажа това, което вие знаете, знаете изявленията на господин Барние той а, е анализирал редица проблеми, свързани с интелектуалната собственост, включително интелектуалната собственост и интернет. Доколкото знам, той и неговите, и неговите помощници анализират тази проблем, но не знам подробности. Искате ли да кажете още нещо? Да. Искам да благодаря на всички колеги за техните мнения, за техният анализ. Както стана ясно, това е много широка и извънредно интересна тема. Мисля, че обхванахме почти всички съществени страни. По точка 6 за продуктите с единствена употреба и предварителното одобряване, мисля, че общо взето сме съгласни, няма какво да говоря. За правата върху интелектуалната собственост, очевидно това е спорен въпрос, особено сега, в светлината на отхвърлянето от парламента на акта миналата седмица. Но в споразумението за свободна търговия не трябва. Не, това, че не трябва да обхващаме там правата на интелектуална собственост, това не значи, че трябва да спрем всички преговори за споразумение за свободна търговия тези споразумения трябва да бъдат взаимно изгодни. Ние ги договаряме, защото имаме полза от тях. И като имаме предвид раздробеността на вътрешния пазар, трябва да се посочи, че тези разпоредби не са в наша полза и затова парламента трябва да внимава, когато а, формулира своите опасения е, и ги съобщава на Генерална дирекция търговия и други генерални дирекции, е, защото споразумение за свободна търговия трябва да бъдат от полза за Европейския съюз и европейските граждани. Може би мога да кажа, че за споразумението с Южна Корея има а, а, клаузи, има клаузи, свързани с правата на интелектуална собственост и ако комисията не им обръща внимание, а, това не е добре. Те трябва да види дали те не затрудняват, затрудняват а, търговията съдът, е, Европейският съд установи, че ако има не само мониторинг, но и филтриране на информация, това общо взето нарушава свободата на търговският обмен. И комисията би било добре да се обърне внимание на тези случаи. Благодаря. Срокът за изменение е 19 юли. Ще гласуваме на 17 и 18 септември. 11 точка от е, дневния ред. Дейност на групата по мониторинг. Е, Метин, е, Метин Казак не е тук. Иска ли някой друг да говори по този въпрос? Китай. Хелмут. Да, мога да кажа нещо за групата за мониторинг за Китай. Онзи ден имахме среща на групата и срещата беше посветена на доклад на комисията относно последното заседание на съвместната комисия на 31 май в Брюксел, на която присъстваха комисар Дехухт и Чен Мин, министър на търговията на, на, на КНР. Както комисията ни уведоми, разговорите са се провели в, в, в, в открита атмосфера на, с дух на откровенност, като двете страни са изразили убеден, убеждението си, че ще се стигне до споразумение, особено по отношение на инвестициите. Тези разговори ще продължат. Заедно с следващата среща на високо равнище между Европейския съюз и Китай на 18 и 19 септември ще се състои тя. Тоест, доста скоро. И на тази среща ще бъде обсъдено и това споразумение като един от ключовите въпроси. Ние също така разменихме мнение в групата за мониторинг. За системата за търговията между Китай и Япония и не само между тези две страни, а и в по-широк план става дума за отношението между китайската валута и иената, защото Китай има подобни споразумения, валутни споразумения с Пакистан, с Австралия. Тоест, е, им това е едно очевидно желание на китайската страна да се постигне споразумение относно обменните курсове на тяхната валута. Какво ще значи това за бъдещето на търговията? Европейската централна банка, която ни представи тази информация, обръща специално внимание на този въпрос, само като се имат предвид предизвикателствата пред еврото. Аз бих казал, че трябва да ускорим работата на групата за мониторинг и ще предложа на заседанието на координаторите някои мисли а, за това как може да го направим. Благодаря. Благодаря, а, Хелмът. Извинявайте, че нямах възможност да участвам в, на срещата вчера. А, Мексико, Джордж. Благодаря, господин председател. Първо, нека да благодаря на всички, които участваха вчера в мониторинговата група. Това беше първо заседание, много интересна дискусия с госпожин Йоргенсен и с още един колега от Генерална дирекция търговия. Както знаете, Европейския съюз и Мексико е една от най-амбициозните инициативи в тази област, както търговия на стоки, така и други моменти, сред които и процедурите по митниците. както знаете, споразумението за свободна търговия устарява, не е толкова добро в сравнение с другите а, които вече тук сме одобрили с Централна Америка, с Перу и Колумбия. Те са по-амбициозни. Има а, три клаузи за преглед а, във връзка с селското стопанство и инвестициите, но комисията иска също така да се преразгледат и други сегменти, а, като например обществени поръчки. Но няма съгласие за това как да се върви към този преглед. Мексиканската страна като че ли не иска толкова много да се включи, колкото и се иска на Европейската комисия, но с оглед на това, че на тях им предстоят избори, очакваме да влезем в диалог с новото правителство. Трябва да призная, че има и други допълнителни теми, които обсъждахме в групата по мониторинг. Повечето от тях са свързани с контрола на наркотиците, изпирането на пари. Затова казах, че беше оживен дебата и ние очакваме да следим новините от страна на комисията в следващите месеци. Благодаря. Благодаря, Джордж. Преминаваме към Русия. Първата ни среща с посланника беше в края на миналия месец. Хемет ти беше там, мисля. Тук ще си подбирам внимателно а, думите. Той беше. А, беше трудно да получим отговор от него. Той избягваше доста от въпросите, които задавахме. Вероятно е много добър дипломат за Русия, но един от въпросите, които подробно обсъждахме е ратификацията на а, а, молбата на Русия за влизане в СТО. Явно думата е разделена по тази тема но вероятно господин Путин ще се включи в процеса и ще а, получи одобрението на думата. Други теми бяха а, също така а, преноса на газ, а, селското стопанство. Явно Русия има доктор сериозен износ на а, пшеница, но а, е спаднал този износ, но продължава тази дейност друга тема беше достъпът до визи, проблемите, които те имат, но също така и хората, които а, имат хората за виза за Русия, но той отговори, че вероятно е по-трудно да се вземе Русия, а, виза за Съединените щати. Много от въпросите, които бяха зададени, не получиха своя отговор, все пак беше една а, подробна среща и се надявам да продължим да имаме възможност да се срещаме с него в следващите години. Няма коментари казаното от мен. Добре, значи а, приключваме с заседанието до 11.30, когато координатите, а, когато ще има заседание на координаторите. Благодаря на останалите и ще се видим след обяд.